нашия сайт сеансен директ. Комисията, която е отговорна, дадоха 4 текста, прияти от Европейския парламент на нашето внимание. Това е по член 223 параграф а, а, и се смятат за приети, ако до 24 часа след това обявление няма политическа група или 40 депутати, които не са поискали да се гласува. Коригендума можете да намерите на нашия сайт а заглавията ще бъдат записани в протокола на стоящо заседание. Трябва да ви информирам, че четвъртък председателя на парламента, заедно с председателя на съвета, ще